Bueno, vamos a comenzar, por favor. Моля, нека да започваме. Очакваме господин Брок, но толкова изоставаме с времето, че... Come on. Eh, vamos a esperar, o sea, no vamos a esperar al señor Brock porque... Когато дойде господин Брок, ще може да се включи в заседанието. Няма да го чакаме, защото изоставаме с времето. Предвижда се изслушване на... във връзка с правовата държава в Турция. Ще има обмен на мнение с господин Али Шахим, който е министр по европейските въпроси на Турция. Той беше в Брюксел и прояви интерес към изслушването на нашата комисия. Ще дам веднага думата на господин министъра. Заповядайте. Dear chairs and members of committee. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за организирането на тази прекрасна среща. Благодаря на всички за това, че защитихте демокрацията, правовата държава, човешките права, веднага след превра... опита за преврат в Турция. Бих искал да се изкажа на турски. Мисля, че има превод, така че от сега нататък ще говоря на турски. I think we are ready. Yes. Yeah. Öncelikle e, şunu söylemekte yarar var. E... Бих искал да започна с следните думи. На 15 юли в Турция се зароди напълно ново положение. Имаше опит за преврат, като истината е, че периода преди преврата бе съвсем различен от този след преврата. Турция трябваше да се справи с последствията от опита за преврат. Господин Манолис, който седи до мен, ще засегне този въпрос след малко. Той ще разгледа развоя на преврата. Той идва от държава, която също е била обект на такива преврати, така че той много добре разбира в какво положение се намираме. Аз обаче смятам, че е важно да споделя с вас някои аспекти за преврата, защото понякога е трудно човек да си представи какво означава това. Може би някои от вас разбират последствията на 10 юли в 10 часа един нисколетящ самолет мина между Анкара и Истанбул. Всички чухме експлозии. Започнаха да излизат репортажи по телевизията, в които се казваше, че военните са завзели някои ключови постове в Анкара и Истанбул включително и един изключително важен мост в Истанбул. Аз взех сина си и излязохме на площада в Анкара. Срещнах се с един от приятелите си, член на асамблеята в Турция. Започнахме да обсъждаме информацията, която бяхме получили. Информацията беше, че има опит за преврат Ние трябваше да работим с обществеността, за да можем да я информираме и да се справим с последствията от опита за преврат. Та, аз и сина ми отидохме на централния площад в Анкара, отидохме също така и в асамблеята на Турция, някъде към 12 часа нощес. Влязохме в Народното събрание, където излязохме с публично изявление, в което се казваше, че да, действително, в момента държавата, в държавата се извършва опит за преврат и призовахме хората да се противопоставят на този опит за преврат. Информирахме ги, че правовата държава е под заплаха Малко след това изявление започна въздушно нападение над Народното събрание. Намирахме се в опасност, като тези въздушни нападения продължиха до 3 часа сутринта. Това бяха трагичните събития от тази вечер. Нищо подобно не беше се случвало до тогава в нашата държава. Много части на сградата на Народното събрание бяха разрушени от бомбардировките. Много други публични сгради също пострадаха. 241 граждани, на които се противопоставиха на опита за преврат, бяха убити или от въздушните бомбардировки, или от наземните нападения, или загинаха от изстрели. Това са все хора, които се възпротивиха на случващото се. За съжаление загинаха хора – Съвсем набързо ще се опитам да ви опиша това, което се случи. Частите на тялото на тези хора бяха събрани и бяха изложени пред а, Народното събрание. Ситуацията излезе от а, всякакъв контрол. Силите на реда продължаваха да се борят с тези, които се опитваха да направят преврат – и да помолят гражданите да помогнат. Фетхулах Гюлен стоеше за този опит за преврат. Много важни агенции, много предприятия в частния и в публичния сектор са пропити от идеологията и членовете на а, тази терористична организация, основана от Фетхулах Гюлен. 40 години тази организация действа прозрачно от една страна и напълно непрозрачно от друга. Тази организация се пропи в всички се впи във всички публични организации, частни такива, навлезе в гражданското общество. Тъй като организацията твърдеше, че действа прозрачно, беше много трудно да се разкрие истината за нейната дейност. Виждахме какво се случва на сцената, но никой не знаеше какво се случва зад колесите. Зад всичко това стои организация, която желая всячески да подкопае нашата държава. Опитвайки се да подкопае основите на нашата държава, а това датира много от преди опита за преврат, тази организация използва изнудване, очерняне на репутацията на хората. И тя разбираше, що еше и зад опита за преврат. За този опит за преврат стои терористична организация. След 15 юли трябваше да изправим на крака отново цялата система, да преструктурираме държавата и да изкореним елементите на тази терористична организация в публичния и частния сектор. Министър председателя се позова на член 21 от нашата конституция и обяви извънредно положение. Извънредното положение се отразява не само на вътрешните работи, но и на международните работи. Отразява се на международните споразумения и договори, по които е страна Турция. Този ред на мисли и Европейската конвенция за човешки права. Има някои дерогации. Член 15, алинея 3 на Конвенцията за човешките права предвижда някои изключения при обявяване на извънредно положение. А такова бе обявено. То бе абсолютно необходимо, за да може да се позовем на член 15 линия 3 от Европейската конвенция за човешките права. Това беше единствения начин, за да се справим с последствията от опита за преврат. Извънредното положение ще продължи до 30, до 30 ноември 2016 година. Това не е нещо непознато за Европа. Доколкото знам, извънредно положение бе обявено и във Франция след терористичните нападения. Трябва да спомена, че положението в Турция е изключително тежко и то обхваща цялата територия на страната. Нещо, което се случи във Франция. не можем да забравим многобройните терористични нападения, които пречестваха опита за преврат. Имаше нападения на летището, имаше и други терористични нападения, но ние действахме бързо и успявахме привидно да върнем живота към нормалното ежедневие. Това се случи след терористичното нападение на летището. Обявяването на извънредно положение – е в съответствие с Конституцията на Турция, в съответствие с член 21 от нея. И, както вече ви казах, по смисъл на член 15 алинея 3 на Европейската харта за основните права се предвижда изключение от нейното прилагане. Обявяването на изваредно положение следва традиционната процедура – в Народното събрание, след това беше публикувано в Държавен вестник. Същата процедура се следва и при продължаването на извънредното положение. Обявяването на извънредно положение бе направено при пълен консенсус, включително и опозицията се съгласи с нас – и също приканваше за нейното обявяване. Ние наистина действахме демократично. Много ви благодаря за вниманието. Preguntas esta sesión tiene que concluir en teoría a las 11 y son menos un minuto. Има много въпроси, а официално имаме още една минута. Е, мога да дам още 15 минути, но не повече. Виждам че колегите, много от колегите желаят да вземат думата. Ще започнем с е, по един човек от политическа група, за да имаме време за отговор от страна на министър. Моля, само въпроси към господин министъра. След това ще говорим за върховенството на закона в Турция. Така че давам думата по на един представител на политическа група. Първо, господин Бушой. Микрофон за оратора, моля. Thank you very much. Благодаря много. Е, е, е, надявам се, че всичко е наред с превода към турски. Три неща искам да кажа за положението след опита за преврат. Няма да се спирам на подробности около събитията. Първо, имаме информация хора, които са задържани след 15 юли, вече не, нямат право на защита. Арестувани са и много адвокати, а тези, които не са, не са арестувани, нямат право да практикуват. Второ, не, като оставим на страна малките фирми, около 3000 крупни фирми са национализирани страни ще бъдат препродадени от държавата на над, стойност над 50 милиарда долара. Как турското правителство ще отговори на това? И трето, чуваме от много достоверни източници, като Human Rights Watch, Amnesty International, че има много случаи на мъчения сред задържения, някои от които са намерени мъртви в е, затвори коментарите. Председателката, господин Панцери има думата. Искам съвсем накратко да кажа нещо и кратък въпрос да задам. Член 15 от Конвенцията за правата на човешките права се цитира от вас, но член 15 предполага да не отпада прилагането на член 2, 3, 4 и 7 от конвенцията, а това, което става в Турция, убийства, мъчения, говори ясно, че нещата не са съвместими с тези разпоредби. Какво ще кажете за това? Господин Демезмейкър. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник министър, благодаря за дадената информация. Е, справих се с цифрите. След е, неуспелия опит за преврат който всички ние категорично осъждаме. Говорим за 6000 задърж... ареста, включително на офицери и 8000 уволнения в полицията и съдебната система. 700 съди и прокурари са били в предварителен арест през месец август. Много от задържаните нямат достъп до правна помощ, което се дължи и на положението с адвокатите. Научаваме за лошо отношение и малтретиране и реакцията на турските власти ми се струва неадекватна има натиск и заплахи спрямо медиите, редица телевизионни и радиопрограми, вестници са закрити, има много за арестувани журналисти, като заплахата излиза извън рамките на Турция в моята родина Белгия има е, вестник Саман Варда, който също бе закрит. Вие наричате, че движението на Гюлен е туристична организация. Силни думи са това. Терор означава при използване, незаконно използване на, на сериозно насилие срещу граждани. Какви са доказателствата за това? Това са тежки думи. Не може ли това да се смята за повод

за провеждане на тази невиждана чистка. Благодаря, господин Демесмекъс, господин Остравичиус. Благодаря е, след неуспели опит за преврат през месец юли. Много политически партии, както и моята партия АЛДЕ, заклеймиха е, съвсем основателно тези действия, но когато видяхме поредицата от е, арести, уволнения на държавни служители, между които преподаватели, професори и така нататък в десетки хиляди и дори повече. Как ще обясните участието на учители и професори в незаконната дейност срещу държавата, съгласно турското правителство, и какъв принцип на измеримост бе приложен при вземането на тези решения. Председателката, благодаря господина Стравичус, господин Хаджи Георгио. Госпожо председател, ще бъда кратък. Въпросите ми са предадени предварително в писмен вид. И е, и искал да чуя отговор. Господин Ханс, госпожа Ханс. Искам първо да подчертая това, което нееднократно съм казала с разговори от колеги от Турския парламент и други представители на партията АК. Разбира се, ние заклеймяваме най-остро опита за преврата, но в сравнение с случилото се след това сме изключително загрижени дали Турция може да гарантира гарантира правовата държава след тези събития казаното от господин Демесмейкър, Демесмакър среща и нашето потвърждение. Е, е, има сериозно посегателство върху правовата държава. И един, само един проблем от това е, че сред задържаните има няколко хиляди съди и прокурер, прокурори е, те нямат право на защита, няма индивидуални процеси. Е, Организацията на независимите съди в Турция е забранена. И искам да чуя днес от вас как е, съдите в Турция в подготвяните процеси могат да бъдат в състояние да вземат независими, безпристрастни решения, когато ги заплашва ситуацията, е, че техни колеги съди и прокурори са арестувани, защото са не... вземали независими решения и съдиите, които са в затвора, внезапно са обвинени в тероризъм. Как един съдия да взема безпристрастни решения в тази ситуация? Преследвания срещу голяма част от съдебната система в Турция. По председателката последния говорител от политическите групи. Трябва да дадем и време на министъра за отговор, а след това ще имаме и изслушване по въпроса за човешките права в Турция. И тогава можете да вземете думата. Но без повече въпроси няма да има време за отговор. И господин Пападакис е последния говорител на политическа група. Благодаря, госпожо председател. Основно се опитваме да разберем позицията на турското правителство. Е, съществува известна сянка на съмнение. Едно правителство да стигне до положение да поставя под съмнение международни конвенции, като конвенцията от Лозана и международните граници, е, а това се случва в Турция, нещо, което заклеймяваме. Поставянето под съмнение на такива въпроси и става дума за огромна отговорност, защото при настоящата експлозивна ситуация в а, а, а, Сирия поради империалистически посегателства на различни държави в Турция, а сега Турция също посягна тази територия, освен всичко друго поставяйки на преден план тези въпроси, ние е, смятаме, че това подглажда национална връж, национални връжди. И освен това, какво ще кажете относно неодавнашната а, декларация на турското правителство по повод а, конвенцията от Лозана? Всичко това създава много сериозни заплахи и за, заплаха за нестабилността. Имате думата, господин министр, казва председателката, да чуваме. И така, в нощта на 15 юли, след нощта на 15 юли ме попита, често ме питат какво изпитвах. Ще кажа едно. Не изпитах страх. Но чувствах, е, чу, изпитах чувство на срам. Турция е развита държа с силна економика, с демократично управление, е, има, разбира се, като всяка държава, е, своите слабости, но през последните 15 години постигнахме голем, голям напредък, който, е, който е признат от всички. Това ме накара да се засрамя и тъй, поради факта, че от Европа не се чу нищо за случилото се. След втората, третата седмица, след събитията, започна да се говори не стана въобще дума за защита на демокрацията и е, правовата държава. Е, това наистина ме накара да се почувствам засегнат тогава. Е, По, относно арестите, и възможността на право на защитник. Това естествено е изконно човешко право. Всеки, който е обвинен, има това, тази възможност. Всички, е, това се отнася за всички задържани. Миналата седмица бе взето решение, по силата на което бе създаден а, а, апелацион, апелативен орган и всички, които смятат, че правата им са нарушени, могат да се отнесат към него и да потърсят възстановяване на правата си. Както казах, Имаше над 240 загинали. Много неща има, с които трябва да се справим. До сега, това за сега е безпредседентна ситуация. Какво да, да кажем за тези 241 убити. Техните права също трябва да бъдат защитени? Какво става с правата на 2000 ранени? Какво е направила правовата държава и демокрацията за тези хора? Наистина има много хора, които са в предвалителен арест, водят се разследвания, но както казах, те имат пълни права право на защита, никой не им отнема правото на адвокат. И всички международни наблюдатели могат ежедневно да се убедят, че се действа правомерно. Що се отнася до международните договорености, ние се отнасяме много открито към всичко, което казват позволете да кажа, че нашата страна е, е, винаги сме се обявявали против насилието и мъченията през последните 15 години се работи много в тази посока. Сега по член 15 на Европейската харта за правата на човека. Това, разбира се, е нещо, по тук трябва да кажем, че нещата не са много различни, отколкото положението във Франция при извънредна ситуация. Всички страни по конвенцията имат право да е, замразяват някои а, е, права. А, е, ние а, имаме наистина сериозна ситуация. Положението в Турция а, също ни дава основание член 120 от националната ни конституция, член 15 от конвенцията ни дават възможност да потърсим решение в тясна връзка с опозиционните сили. И както казах, и в Европа също има множество примери до сега има случаи в 8 европейски държави. Ако позволите, ще кажа следното. Лицата, които стоят зад опита за преврата, например, един от ръководителите е преподавател в университета Сахария. Това е наистина редови университетски преподавател. Това разкрива степента, нивото на заговора, неподозирано, неподозирано до сега от нас. И въпросното лице, както и други, е, които участват в терористичната организация Фетулап. Е, е, бяха задържани в резултат на информация, в, получена в процеса на разследване. Друг представител на академичните среди, няколко дни преди опита за преврат, беше казал предпочитам да бъда военен защото така мога да служа на истински на страната си. Виждате колко а, е, преплетени са нещата. И тази организация е им пуснала пипала навсякъде, и в медиите, и в гражданските организации. И това и е дало възможност години наред да действа необезпокоявано. Нуждаем се от е, още доказателства, но всички и всички процеси, които текат в момента, имат за цел да разкрият как стоят нещата. Невинните, разбира се, ще могат да се върнат на работа, а останалите ще бъдат е, осъдени и наказани по закон. По, бяха ми отправени писмени въпроси във връзка с договор от Лозана. Дали това е постижение или не, аз не смятам, че това е тема за полемика, нито има смисъл да започваме подобен разговор сега няма и други такива процеси, които говорят за това. Благодаря за вниманието председателката. Това, разбира се, не е последното ни заседание по темата Турция. Присъствието на министъра беше използвано като повод. Сега очакваме да изслушаме експерти и хо, застъпници на човешките права. Нашите гости вече са тук и след малко ще влязат. На вас, господин министр, благодаря за участието. германски. Vamos a proseguir, por favor. Ahora está con, con nosotros el presidente. Нека продължим. Сега сред нас е и господин Елмар Брок и се надяваме всеки ще може да изкаже мнението си, нещо, което при предходното обсъждане нямахме възможност да сторим. Господин Кефалоганис, уважаеми госпожи и господа, е, радвам се, че имаме това съвместно заседание, както знаете, с Катипири през лятото след преврата заминах за Турция. И там констатирахме, е, че е основателно да е, заемем позиция против този преврат, което изторихме. Този преврат е, военна намеса спрямо демократична държава включваща и на бомбено нападение срещу парламента и при което констатирахме, че наистина за, на косъм 140 парламентаристи са се размър, е, разминали с смъртта. Въпрос на няколко метра разстояние. И при цялата критика, която и аз, и ние имаме към вътрешно политическото развитие на Турция. Предпочитаме да водим преговори с демократично избрано правителство, а не с военно правителство. Това е наистина важна предпоставка. Виждам също така и разбирам, че в резултат на пуча, е, подценявани от нас и от Турция, е факта, че става дума за развитие, което е обхванало различни структури, държавни структури и структури в рамките на държавните структури, които са под различно командване. Всичко това е много е, дълъг процес и заедно с е, движението на Гюлен довежда до дестабилизация на страната. Тук възниква въпрос за тези паралелни структури. Тук трябва да кажем, че правителството дълго е работило с тези паралелни структури. Понякога се работи заедно за постигане на определена цел и като се постигне целта, започва битката за върха. Историята познава подобни примери и това не е извинение за пуча и е, наистина участие в разговорите. Чухме признание, че е имало такова сътрудничество, за да се получи най-доброто от армията, след това хора, които са заместени, особено в е, съдебната система. Това се чувствало особено ясно сега. Имало е замяна с едните, на едни хора с други всичко това го разбирам. Е, и е, все пак трябва да кажа, за мен е важно да има Турция, която да е прозападно ориентирана и да се погрижим, защото тази Турция вътрешно и външно политически да не поеме по друг път. Това е в интерес на турските граждани и в наш интерес, не само заради миграцията и от глобално стратегически причини. Казвайки всичко това, обаче не бива да бъдем доволни, да се задоволяваме с всичко. А по отношение на основни права, човешки права и е, върховенство на закона, Турция трябва да се ръководи от други мащаби. Това е страна кандидат за европейско членство страна, която иска да бъде член на Европейския съюз, трябва да поддържа тези стандарти. Върховенство на закона, свобода на мненията, на вероисповеданията и така нататък. И всички мнозина от нас имат усещането, че през последните месеци се върви по-скоро назад, отколкото напред. Затова аз наистина с интерес очаквам е, откриването на преговорите по глави 23 и 24, когато много неща ще се изяснят, но това е тема за друг разговор. Хубаво е, че провеждаме това изслушване и този въпрос, е, за да разгледаме въпроса за правовата държава, е, при способността и пригодността за европейско членство, но също така и в светлината на последвалите събития след е, опита за преврат. В момента Турция се намира в извънредно положение. Виждаме, че има много уволнения, много отстранени, е, много арести на хора на публични обще, длъжности. Общ, е, миналата седмица имах възможност да говоря с господин Якланд, е, който посети Турция, който направи предложения и е, той настоява за това да се провери доколко отстранени, задържани и уволнени могат да се ползват от правата на една правова държава. Дали имат право на адвокат, дали могат да бъдат върнати на работа. И аз мисля, че този въпрос се разглежда и от съвета на Европа. И се, да се постави въпроса дали Турция при това положение може да сътрудничи с съвета на Европа е, това трябва да бъде подложено на проверка. И е, сигурно е вярно, че трябва да помислим за качеството на развитието и в светлината на предприсъединителните преговори и извън от това. Е, доколко са измерими са мерките след е, преврата а, и това, което се прави. Ще ми бъде интересно да чуя мнението на експертите, къде има напредък, какви са слабостите и как да продължим разговорите с нашите турски партньори през следващите седмици и месеци, за да възстановим едни разумни и балансирани отношения. Благодаря. Председателката, благодаря господин Брок. Е, Корегата Тефалоянис ще има думата сега. Преди всичко благодаря е, благодаря на е, двамата са председатели за това съвместно изслушване за правове, върховенството на закона в Турция. Сътрудничество между парламентарните е, комисии и делегациите са много важни. Да така съчетаваме опит и ресурси. Е, като съвместна парламентарна комисия, смесена парламентарна комисия, ние се, се, заседаваме три пъти е, годишно с представителите на Турция. За съжаление, предвид е, изборите в средата на юни и събитията от месец юли, е, срещата се отложи, но се надявам, че е, при посещението на господин Сахин и нашия съпредседател ние имаме възможност е, да подготвим дневния ред за предстоящото съвместно заседание в края на тази или началото на следващата година. Това е много важна дискусия за върховенството на закона. Надявам се да продължим среща, този дебат в Турция, тъй като имаме съгласие за провеждане на такива такава среща. Трябва за... Ние сме заинтересовани от стабилизирането на Турция, нуждаем се от стабилен демократичен партньор в района. И тук чухме от господин министъра, споменавайки за споразумението. Това е международно споразумение, подписано от редица държави. Япония, САЩ, Белгия, Турция, Гърция, България, Германия и всички останали. Това е сърцевината на съществуването на новата турска демократична държава. След разпадането на Отоманската империя и е, така се постигна стабилност за десетилетия отношенията с Гърция и България, които са страни на в съседство, докато разбира се, е, тук не бива да забравяме положението на съседна на Сирия страна Турция и разбира се Лисабонския договор с е, съответни е, гаранции и предпоставки за стабилност. От тук тръгвайки ще говорим за това какво трябва да направи Турция, за да отговори на европейските критерии за членство. Благодаря. Благодаря ви. Както казах още сутринта, закъсняваме, не разполагаме достатъчно време, така че ще трябва да бъдем възможно най-избити в изказванията си, да, да имат възможност всички колеги да се изкажат. Това е целта на заданията в Европейския парламент по принцип. И най-напред давам думата на заместник-председателя на офиса на съвета на Европа в Брюксел. Имате думата. You, Господин Дебиоле, благодаря ви, господин госпожо председател. Благодаря за поканата представител на съвета на Европа да вземе участие в заседанието. Днес министърът на външните работи на, на Турция, господин Давутоглу, ще се изкаже пред Генералната асамблея, парламентарната асамблея на съвета на Европа. За това и Генералният секретар на съвета Европа ме помоли да го представя на това изслушане посветено на правата на човек и правовата държава в Турция. В момента диалогът ни се основа върху три основни инициативи, които ще ви, обясни, ще ви представя. Първо е работната група за изпълнение на решенията на Съда за правата на човека в Турция изучаване на основните укази, които бяха прияти по време на извънредното положение и също така докладът и наблюдението за условията на задържане на лица в Европа, в, което се извършва в областта в под егидът на Европейския комитет против състезанията. На първо място беше създадена работна група през януари 2015 година съвместно с Генерал секретар на съвета на Европа и Турското министерство на правосъдието. Последното заседание се проведе през юни 2016 година и се заключи върху ограничаването на свободата на из, израз, изразяване на мнение, член 10 от Европейската конвенция с правата на човека и свободата на събрания и сдружаване, член 11. Като тези е, ограничения са свързани с с редиците законодателни мерки, свързани с борбата срещу тероризма, независимо ли те са заложени в наказателния кодекс или в наказателно-процесуалния кодекс. Подобни нарушения се, се, се срещат нееднократно. Става въпрос за нарушения на член 10-11 на конвенцията. Има над 200 такива случаи бяха направени следните предложения от работната група и в момента се разглеждат от турските власти. Целта на дискусията е да помогне на турските власти да изпълнят решенията на съда на правата на човека, на съвета на Европа и също така да се избегне повтарянето на подобни нарушения. На второ място е разглеждането на декретите и указите, които бяха приети по време на извънредното положение след е, освободяването на опита за преврат на 21 юли 2016 година, е, в Генерален секретарят на съвета на Европа получихме осведомление за Турция, съгласно член 15 на Европейската конвенция за влизането в сила на извънредно положение, което влезе в сила незабавно. Съгласно разпоредбите на член 15, алинея 3, Турция също така осведоми генерален секретар за приятите мерки в рамките на извънредното положение, включително и всички закони укази. И работим по тези закони укази по три начина. На първо място, Генералният секретар получи тези закони укази и започна процес на диалог, който пък от своя страна доведе до среща на 2 септември. На тази среща взеха участие представители на Съвета на Европа и на Министерството на правосъдието на Турция. Втора среща, подобна среща се проведе на 29-30 септември в Анкара. Продължават консултациите. Основната цел е да се гарантира, че мерките, които се вземат в рамките на закон за върното положение, е, спазват изискванията за пропорционалност и отговарят на стандартите на Съвета на Европа, свързани най-вече с Европейската конвенция за правата на човека. Втората инициатива се ръководи от комисията от Венеция. Тя беше поканена от парламентарната група за наблюдение на указа, за да направи оценка дали мерките, които се прилагат, съвпадат с стандартите на съвета на Европа. В момента се изготвя тази оценка и ще бъде представена от комисията от Венеция през декември. Също така, комисията се занимава и с въпроса за свалянето на парламентарния имунитет на членове парламента в Турция. Становището ще бъде представено тази седмица в Венеция и сме убедени, че турските власти ще вземат предвид това становище. Третият елемент по законните укази е свързан с публикуването от страна на върховния представител на Света за Европа с на човека Нилс Музникес той засяга различните въпроси, свързани с прилагането на извънредното положение в Турция и правата на човек съгласно Конвенцията на съвета на Европа. А относно условията за задържане в Турция, представители на Европейския комитет против естезанията посетиха страната между 29 август и 6 септември, като целта беше да се направи проучване за условията на лицата задържани в Турция във връзка с подозрение за участие в осветеният опит за преврат. С целта бяха проведени индивидуални разговори с, с няколко стотици души, като докладът на Европейския комитет против изтезанията ще бъде предоставен на турските власти през ноември и ще бъде публикуван по-късно със съгласието на турските власти. И накрая държа да отбележа, че имаме сътрудничество с Турция и по други въпроси, свързани с правоприлагането, е, съгласно с е, програма, която в голяма степен се финансира от Европейската комисия, за което много благодарим. Благодаря ви. А сега думата има професор Левент Куркут, който е професор по конституционно право в университета Медикол. Имате думата. I am going to speak in Turkish. Ще се изкажа на турски. но ако имате нужда от допълнителни разяснения, мога да премина и на английски. Е, и паща... Е, Най-напред. Обсъждаме периода след осветяването на опита за преврат. но е добре да разгледаме и самия опит за преврат и въпросите за правата на а, човека, свързан с а, този преврат. Не бива да забравяме, че над 200 души загубиха живота си по много жесток начин по време на този опит за преврат. И от а, гледна точка на правовата държава, държавата и съдебните власти са длъжни да разследват какво се случи в тази нощ и как се стигна до смъртта на тези лица. Трябва да се направи пълно разследване на обстоятелствата, на това кой е отговорен. Е, всичко това трябва да бъде, всички тези въпроси трябва да бъдат подложени на щателен анализ. Още веднъж припомням, че това би следвало да се извърши в всяка една правова държава. Разбира се, това е важно за обществеността в Турция. Е много важно да държим в течение нашите граждани за това как се развиват разследванията. трябва да разгледаме всички е, различни инструменти на правовата държава, които могат да се използват в Турция. Както се спомена и в доклада на господин Мужник от името на съвета на Европа, се споменават е, някои от тези елементи ние ги взехме предвид. И в контекста на този доклад има нещо изключително важно, на което искам да обърна внимание. Работещите в държавната администрация всъщност голям брой държавни служители бяха отстранени от постовете си през последните няколко месеца, последните два месеца и половина. Това беше наистина една много мащабна операция по отстраняване на, по съкрещаване на държавни служители. И за целта бяха издадени поредица от укази, които по-скоро са характерни за държава в преход към демокрация. Били сме свидетели на подобни слу... примери в Полша или в бивша Югославска република Македония, например. Тоест, подобни укази са много по-характерни за подобни обстоятелства. Разбира се, имаше и поредица от. Има и богата съдебна практика от решения на Съда за правата на човека за подобни укази. Тоест, това е много голямо изпитание за нашата правова държава и трябва да вземем предвид четири водещи принципа. Например, отстраняване на държавен освобод... служител, освобождаването му от неговата длъжност би следвало да се извърши в контекста на специфично разпоредена от закона процедура. И всеки съкратен държавен служител трябва да получи надежна обосновка защо е бил съкратен. Трябва да има обосновка и всяко лице има право на достъп до тази информация. В случай причината за отстраняването на държавната община в Турция беше тяхната участие в дадена организация, но това трябва да бъде много ясно обявено. На второ място е достъпа до съдебна защита и правото на съдебна защита. За неща си в това отношение в Турция има редица пречки и то не само свързани с този опит за преврат, но има подобни проблеми и в миналото когато се стигне до е, правна и съдебна защита на отделни лица, независимо дали да са представители на медиите или на гражданското общество. Те често са обект на обвинения, започва съдебно производство срещу тях, без те да имат достатъчна възможност за съдебна защита. Също така има и проблеми с ефективното разглеждане на апелативните съдебни производства. Така че проблемите, с които се сблъскват индивидуални лица с правната си защита, не е нищо ново в Турция, което пък на практика значи, че има нарушаване на основните човешки права на съответните индивиди. А в конкретният случай, след а, опита за преврат, голям брой държавни служители са били отстранени от длъжността си с конкретното обвинение, че са били членове на организация, пряко свързана с а, различни опити за преврат или дейности, съпътващи опита за преврат. И а, в в конкретния случай трябва да се проведе надлежно разследване В момента такът съдебни производства срещу тези е, лица. Разбира се, имаше разследване и преди е, обвиненията, които се отправят срещу тях от страна на прокуратурата, но като цяло няма достатъчно ясна връзка между отделното ли, лице и системата под форма на съдебна защита на това лице. Искам да обърна внимание и на още един елемент, а именно на член 15 на Европейската конвенция за правата на човека. Член 15 не дава пълно право за изключение и ми се струва, че тук а, е, турските власти тълкуват този член на, на конвенцията много свободно. Там се предполага, че трябва мерките предприятия в рамките на извънното положение трябва да са пропорционални, а в този бяхме свидетели на силно непропорционални мерки предприятия спрямо съответните лица. Същото въжи и по отношение на съдебните решения, които се издават срещу е, съкратените служители. Така че ми се струва, че действително има трябва да се разгледа как се прилагат мерките на извънредното положение. Те трябва да са пропорционални и всяко изключение от този принцип трябва да бъде пропорционално по своето естество. Това разпорежда член 15 от Конвенцията за правата на човека. А непропорционалността на мерките бяха под, под, подчертани по различен начин и са изложени подробно в доклада на господин Мужникс от Съвета на Европа. А, относно правата на човека, Елена вече спомена някои от аспектите за, на, на нарушаване на правата на човека. Но трябва да разгледаме въпроса а, в по-дълъг период от време. През последните 11 години бяха извършени или поне се твърдеше, че са извършени някакви реформи в страната, но а, нямаше конкретни истински реформи в областта на защита на правата на човека в страната. Трябва да има такива, трябват реформи в държавната администрация, както и във военните служби. И тези реформи трябва да засегнат и отделните лица, които са част от тези държавни или военни структури. Също така е важна и свободата на вероисповеданията. Представите експерти, значи, на всички възподеля трябва да имат възможност да се повяват своята религия свободно. И накрая, какво ще се случи тук нататък, никой не може да каже, но по всички положения Турция председателят прекъсва оратора с припомнене, че времето изтича, че няма... времето му изтича господин Куркут. Важно е за Турция да се придържа към водещите принципни и ценности на Европейския съюз, независимо дали страната в някакъв момент ще стане член на Съюза или не. Трябва също така да спазва водещите принципи на съвета на Европа. Важно е Турция да прояви зрялост през всички тези институции. Благодаря ви. Благодаря председателката, извинявайте, че трябваше да ви прекъсна, но времето ни наистина изтича безследно. А сега давам думата на професор Ибрахим Кабугу, който преподава в университета Мармара в Истанбул. La présidente, je me permets d'intervenir en français comme prévu. Благодаря, госпожо председател. Позволявам си да говоря на френски, както се предвиждаше първоначално. Аз изпратих един текст от 9 страници, за да бъде разпространен, но явно, че аз няма да мога да чета текста си за времето, което ми е отредено. Така че ще се опитам да обобщя това, което исках да кажа. Бих искал да цитирам едно изречение за... на Жан Маркус, който е специалист по въпросите за Турция. Нощта на 15 срещу 16 юли се провали истински опит за преврат в Турция – което беше щастливо събитие за демокрацията. Аз бих искал да се спра на три въпроса. Първо, деконституционализирането в рамките на конституционния ред. На следващо място опита за преврат и напомнянето за необходимостта от спазване на правата на човека – контекста на опита за преврат, обявяването на изваредно положение е третия момент, на който искам да се спра в контекста на правовата държава. Първо, деконституционализирането в конституционния ред. Какво означава това за Турция? Това означава, две неща от десетина години насам. Първо, един вид имплицитна или експлицитна коалиция между АКП и гюленистите. И на следващо място експлицитна деконституционализация според случая. този контекст трябва да упомена две конституционни разпореби. Първо, братствата, и на второ място забраната за злоупотреба с вероисповеданието. Първо, братствата и религиозните общности нямат конституционен статут в Турция. Техните дейности обаче могат да се извършват по смисъла на член 24, който е посветен на свободата на вероисповеданието и на а, съвестта. Съгласно тази разпоредба, ритуалите, религиозните ритуали могат да се практикуват свободно при условие, че не противоречат на разпоредбите на член 14 от Конституцията. Това е в съответствие с член 17 на Европейската конвенция, което означава, че се забранява злоупотребата с право. Втората разпоредба в рамките на член 24 никой не може да използва религията или да злоупотребява с нея за целите на нарушаване на обществения а, или правния а, държавен ред. Тоест, договорим за припокриването на тези две области. Братствата – са нарушили разпоредбата на член 24, а правителството също употреби, като намеси религията в държавните дела. Когато погледнем реформите, извършени през последните години до реформата на Конституцията, от 2010 година. И в контекста на това сътрудничеството, на това сътрудничество между АКП и гюленистите, това се използваше като повод, за да се въведе отново Върховният съд. И с това се нарушават правата на човека. Моят колега беше член на съда и участваше в постановяването на присъда срещу гюленистите. Относно този процес, бих искал да кажа, че имаме постоянно деконституционализиране – следствие на избора на президента на републиката. След като той бе избран, бе заявено, че Конституцията предвижда само парламентарен режим. И в този контекст можем да впишем избирането на мнозинството от депутатите. По време на преврата На 20 юли е публикувано изявление от Асоциацията Първо демокрацията. Това е предупреждение в 15 точки. Осъждаме опита за преврат, приканваме конституционалните институции да спазват принципа на правовата държава, И аз бих искал да ви изчета точка 13. Първото условие за да е успешна правовата държава и демокрацията в Турция, светлината на световния ред, е необходимо да има съдебен и правен консенсус относно спазването на Конституцията и Конвенцията за правата на човека, както и общите принципи на правото. Това, което се случи след опита за преврат, след като бе обявено извънредно положение и след като бяха публикувани 8 държавни декрета, които постановяваха това извънредно положение. Да, да, всъщност от конституционна гледна точка обявяването на извънредно положение съответства на Конституцията. но като че ли по други причини този път не можем да говорим за спазване на Конституцията. От гледна точка на пропорционалността, например. Причината за обявяване на извънредно положение е следното. Дейности, които подриват свободния ред, който се установява от Конституцията, член 120 на Конституцията. Имайки предвид тази разпоредба, може да се постановят непропорционални мерки, противоконституционни мерки, мерки, които могат да имат дългосрочен ефект – мерки, които нарушават свободата на словото и мерките, които накърняват правата на човека. Това са мерките, които могат да бъдат приети и които противоречат на Конституцията и на Конвенцията. Например, този срок 30 дни за задържане под стража е прекалено дълъг. Това са мерки, които ще има дългосрочен план. Извинете, ще има дългосрочен ефект, като например разпускане на институциите, преструктуриране и така нататък, но за съжаление, тъй като нямам време, не мога да се спра на тях. Това, което мога да кажа е, че към този момент имаме конституция, която бе променена вследствие на различните реформи, провеждани от 1987 година насам. И сега просто е достатъчно да се спазват разпоредбите на Конституцията, имайки предвид обстоятелствата, в които се намираме. не трябва да се прави реформа на Конституцията, тъй като обстоятелствата са извънредни. За да се спази принципа на правовата държава и за да се спазят човешките права, има релевантни разпоредби, които позволяват конституционния ред да бъде спазен. Благодаря ви, господин професор. Сега госпожа Ема Синклер Уеб, директор на Human Rights Watch в Турция. Uh, Благодаря ви за поканата да говорим пред вас днес. Първо, също както колегите, бих искала да осъдя опита за преврат в нощта на 15 срещу 16 юли. Много цивилни загинаха в тази нощ. И отново бих искала да повторя, че е необходимо да има пълна отчетност за причиняването на тази смърт в нощта на 15 срещу 16. Интервюирахме хора в Анкара и Истанбул, за да ги питаме какво са преживели в онази нощ. Наистина фрапиращи бяха разказите им за нападенията срещу Народното събрание, въздушните атаки. Някои от тези свидетелства са включени в доклада, който публикуваме. Но нека да оставим преврата на страна и да насочим вниманието си върху последствията от него. Населението на Турция отстоя принципите на демокрацията, поиска да запази тази демокрация, но веднага след преврата имаше а, строго потушаване на опита за преврат стотици хиляди хора бяха задържани. Няма да обсъждам принципа на пропорционалност, тъй като колегата вече го направи, но накратко бих искала да кажа, че Имаше злоупотреби при задържането на хората, насилие срещу близки и роднини на хората, за които се е подозирало, че са гюленисти или че пряко са участвали в опита за преврат, запушване на устата на медиите. 150 медии бяха затворени през последните два месеца и половина. Иземването на собственост, заличаване от изборния списък. Когато наречете някой терорист, това е достатъчно този човек да бъде изхвърлен от работното си място, да му бъде отказан достъп до публична служба и може да бъде хвърлен в затвора. Това е достатъчно. Разбирате каква е атмосферата, в която живеят хората в момента. Има много страх. Много трудно в тази атмосфера а, беше да накараме хората да използват имената си да можем да ги публикуваме. Доклада ни няма да е точен, защото в него не фигурират имена. Как може правителството да разследва нещо при положение, че никъде не фигурират никакви имена? И това е наистина огромен проблем. Меморандума на съвета на Европа от 7 октомври съдържа отлични препоръки. за прекратяването на извънредното положение колкото се може по-бързо. Същевременно се признава необходимостта от налагането на такова извънредно положение. То е било необходимо, за да се отговори на тази криза, която настъпи в страната. Задържане под стража в рамките на 30 дена, съд, отказване на правна защита. Това са някои от нарушенията. Тъжната част на историята е, че бяха направени е, големи стъпки от АКП по време на предишното е, правителство. Проблема с изтезанията в Турция, който беше огромен в миналото, до голяма степен беше решен от АКП. Имаше нулева толерантност към изтеза... използването на изтезания, например. Но сега последно въведените промени, като връщането на изтезанието, връщат Турция в миналото. огромна стъпка беше направена в това отношение в миналото, а сега се върнахме назад. След няколко седмици ще излезе нашия доклад във връзка с случилото се. Някои от изтезанията са използвани срещу войници, които са били задържани в, с обвинение за участие в преврата. Разбира се, че сред силите на реда и полицейските служители е имало гняв срещу тези, които а, се е смятало, че са участвали в преврата, но този гняв тази ярост не може да бъдат водещи по време на задържането под стража на хората. Чухме кюртски задържани и има доста неправомерни действия спрямо тези хора. Това продължава от страна на полицейски, полицейските служители в Истанбул и Анкара. Доклада ни ще бъде публичен и ще проведем дискусия с правителството по него защото а, не може да продължава тези практики и за в бъдеще. Бих искала да добавя още няколко неща. Доклада CPT. Радваме се, че а, турското правителство разреши неговото публикуване на Комитета против изтезанията. Съвсем скоро ще бъде публикуван, както вече казах. Разочаровани сме, че специалният докладчик по изтезанията Хуан Мендес на ООН е, не получи възможност да отиде в Турция, за да направи разследване за условията на задържане, което е жалко. Специалният докладчик ще получи разрешение да дойде, но тогава най-вероятно сегашният специален докладчик ще бъде заменен. Няма никакъв превантивен механизъм в Турция, във връзка с мястото на задържане. Дори членовете на Комисията за защита на човешките права и на политическите партии не могат да посещават тези места. Това е една черна дупка, а едва ли това е в интерес на турското правителство. Съвсем накратко, повдигането на обвинения срещу хора за, при... за това, че принадлежат към терористични организации. От години се обсъжда кюрдската връзка с АКП. Сега отново се прилага този принцип в случай на съмнение за принадлежност към терористична организация. Все още няма постановено съдебно решение в това отношение, но съвета за сигурност на Турция се произнесе в този дух. Доста широко се гребе, обхващат се всички хора, хора, учители, тези, които просто са привърженици на Фетхулах Гюлен, също се превръщат в жертви. Трябва да стане ясно, кой точно се счита за терорист – а, трябва ли човек да има някакви а, минали деяния? А, в противен случай той не може да бъде считан за терорист. Хвърля се една широка мрежа на вина върху всички. Всички биват обвинявани за това, че са действали в а, а, съюз или че са поддържали контакт с терористична организация. Това включва половината от населението на Турция. Половината от населението на Турция по един или друг начин е имал някога връзка с гюленистите. Така че наистина това е много голям проблем. Искрено се надяваме, че той ще бъде уреден бързичко. Обезпокоително е да видим толкова много съди и прокурори, лишени от свобода. Нямам точни цифри, но 34 000 човека са в процес на досъдебно производство. 77 000 човека в момента биват наказателно преследвани. Към 300 съди и прокурори са лишени от свобода в случаите, в които ние направихме разследване, е трудно да се разбере какво е основанието за тяхното задържане. Свободата на медиите е друг въпрос, който вече бе споменат, за това ще се спра на нещо друго. Потъпването на мирния процес в югоисточната част. Мирният процес в югоисточната част а, а, беше голям източник на надежда. А, цялото население на Турция се надяваше, че конфликта ще приключи. А сега, през последните месеци, се стигна до там, 400 хиляди човека да напуснат домовете си от югоисточната част, защото имаше сблъсъци в центровете на градовете. Това, са, това е бедствен развой на събитията и всички се опитват да се възползват от него. Просто исках да го посоча както един друг въпрос, който не е пряко свързан с преврата, но все пак бих искала да го посоча. Някои от мерките взети в рамките на извънредното положение са мерки за потъпкване на кюрдите. Не може да се твърди, че кюрдите са участвали в преврата и това да бъде основание за потъпването им. Благодаря. Сега госпожа Симон Габорио член на борда на Асоциацията на европейските съди за демокрация и свобода. Моля ви да бъдете кратка, за да имаме време да чуем и депутатите. Добър ден! Пред вас се изказва съд. Аз съм съдя в един от наказателните съдилища в Франция и съм сред основателите на Асоциацията на европейските магистрати в името на свободата и демокрацията. Си изказвам днес от името на една платформа, която обединява всички асоциации на европейските магистрати. И за първ път в историята всички ние се обединяваме. Защо? Това е напълно безпредседентен факт, тъй като 2845 магистрати в Турция в момента са задържани. 3390 от тях бяха отстранени от длъжността си, защото имаше указ за колективно отстраняване на съдиите, като а, имаше обща обосновка, след което имаше списък на всички тези 3390 магистрати, които са били отстранени. И на практика те нямат право да извършат каквато и да била професионална дейност. Всички те им а, авуари цялото имущество е иззето и тъй като тяхното име е в списъка, който е публикувал в, в, в Държавен вестник, те на практика не могат да си намерят никаква работа. Те нямат право да упражняват никаква професия, свързана с правото. Освен това са обявени за имащи връзки с туристична организация и това е обществено съединение за всички. Не е, защото а, магистратите, било то съди, адвокати или прокурори са над живота, те могат, над закона, те могат да бъдат следно преследвани, но съгласно принципите на справедлив съдебен процес с всички изискване, което това изисква, а именно да им се предоставят обвинения и да се обосноват тези обвинения. Магистратите имат права, както всички останали, и отвъд тежкото, тежките последици от тяхното отстраняване и задържане в, в затвора за тях и за техните семейства има и още по-страшни последици, защото всеки един съдя олицетворява независимостта на съдебната власт, който той олицетворява сама по себе си. Представете си, че е невъзможно да ви кажа всичко за тези хора в рамките на 5 минути, но мога да ви кажа, че вече от а, няколко години ние Асоциацията на европейските магистрати непрестанно обръщаме внимание на правовата държава в Турция, която беше постигнала много големи постижения, но която сега отстъпва от основните си принципи. Вече имаше посегателства срещу съдиите, тъй като от полета на 2015 година шестима съдии бяха хвърлени в затвора, било защото са съдебно преследвали дадени лица или защото са, освобод... защото са излезли с унаправдаващо решение за тези хора. Това са за временно, предварително задържани съдии, срещу които не са заведени никакви обвинения. Също така имаше преместване на съди, на случайен принцип, най-често към частите на страната в съседните с Сирия региони, най-вероятно защото тяхната работа не се е харесвала на няколко. Има поетапно влушаване на независимостта на съдебната власт. Върховният съвет на магистратите през 2004 2014 година беше избран при много съмнителни обстоятелства, беше оказан натиск върху магистрати и беше създадена нова организация на магистратите, която е част от управляващите власти и именно тази нов орган на практика взе участие в редица много противоречиви решения, като, например, устраняват на толкова голям брой съдебни служители. Всички трябва да си дадем сметка, че положението, за което говорим, не може да продължи в времето. Ще си позволя да цитирам комисаря за правата на човека в доклада му за Турция ще бъде голямо предизвикателство да покаже, че дори в контекста, в който близо 3500 служители на съдебните инстанции са били отстранени, голяма част от тях са били хвърлени в затвора. При тези обстоятелства как може турските съдилища да гарантират ефикасна правна защита за нарушаване на правата на човека, нарушения свързани с едностранни решения, взети от изпълнителната власт в някои случаи и по решение на съдебната съдебните власти, тъй като голяма част от тези съдии на практика станаха жертва на други съдии. Не знаем дали всъщност изобщо има възможност за обжалване на решението пред съда, на решението за устраняване на тези съдии, защото то беше поставено под формата на указ и не знаем дали изобщо може да бъде сезиран и Турският конституционен съд, но в момента има 20 000 сезирания на Конституционния съд след решенията взети от опит за преврат на сам. Така че е, в момента не се опитваме да се оплакваме от името на нашата професия. Искаме просто да заявим, че в Турция съдебната власт вече не е независима и безпристрастна. Невъзможно е човек да има право на справедлив съдебен процес в Турция в момента. И тъй като за мен тези съдии, тези магистрати не са просто числа, това са хора, които познаваме. Ще ви дам един пример. Един колега, който ни посети във Франция, за да ни представи положението в Турция, днес е хвърлен в затвора. 32 човека са в а, а, килия предвидена за 9 задържания. Си представяте какво се случва а, в а, подобни обстоятелства. Може много често да се стигне до агресия страна на останалите задържани. Във Франция, например, когато съдя е задържан, той е задържан в индивидуална килия, за да бъде защитен от евентуални актове на агресия от другите задържани. Тези съди нямат достъп също така и до адвокати. Дори и асоциацията на адвокатите излезе с позиция в защита на тези нападани, на тези захвърлени в затвора съдии и е, ние в момента се подготвяме с колеги и адвокати от цяла Европа, които са склонни да отидат в Турция и да защитават тези съдии без никакво възнаграждение. Но дъщерята ни от тези съдии ми каза но баща ми не иска да го защитава странен магистрат, защото това ще изглежда доста съмнително. Така че действително искаме да отправим истински призив да обърнете внимание на случващото се. Ще ви изпратя много по-подробен текст, в който се изразява много по-подробно положението. Давате си сметка, че времето, което ми е отредено, по някакъв начин не отговаря на сериозността на положението. Мога само да ви кажа, че ние плакахме заедно с жертвите на опита на преврат, но плачем също така и днес с жертвите на тези произволни репресии повярвахме на Турция, когато през 2010 година тя предприе серия от важни реформи, за да стане съдебната система в страната наистина независима и безпристрастна. Турският конституционен съд взе много смели решения, решения, които можеха да служат за пример. Съдиите станаха независими и това им даде възможност да, да предвид обвинения срещу високопоставени турски политици. И то не защото с подвижници на Фетулах Гюлен, а защото изпълняват своят дълг. Ние във Франция също водим разследвания срещу високопоставени политици. Това се случва във всички държави и това е напълно нормално. Няма нищо подозрително в този факт сам по себе си. Така че ние се доверихме на Турция по това време. И сега е, дълбоко съжаляваме, че губим доверието си, а искаме отново да си върнем това доверие. Искаме отново да повярваме на Турция, че иска да възстанови една правова държава, която ще е на висотата на този велик народ. Много ви благодаря, госпожо. Благодаря на всички взели участие в е, изслушването. А сега ще чуем господ... Ще, дам председателството на господин Кефа Логиянис, който ще даде думата на колегите членове на парламента. Имаме време до 12.45, за да може да се изкажете и да чуете отговор от нашите гости. Members, Mr. Gill has the floor. Джиб. Джибе. Джиб. Джиб. Гюбе има думата. Благодаря, господин председателю. Не успях да взема думата в началото на нашето заседание и в... не остана време. Известно ми е как стоят нещата. Имам въпрос актуален. Чухме много интересни неща от представителя на съвета на Европа. Неща и информация, която бе повторена, потвърдена и от друга став. Говорим за опит за държавен преврат и демократ... Де... но един държ подобен опит не бива да премахва демократичните методи на пов... и начини на поведение. На първо място Турция се не се нуждае от помощ по отношение на е, правовата държава, да речем. Тя може просто да се върне и да се позове на Конституцията се Турция е участник в редица международни организации и форуми. Как вие виждате решението на положението? Първо, аз лично бих казал вътрешна стабилизация в Турция. Да, всички ние искаме Турция да бъде държава, която да бъде наш партньор държава, с която да поддържаме добри отношения. Като чухме изразената загриженост, може би вижданията на правителството са, се различават от мнението на международните организации, но аз не виждам друг изход. Госпожа Катипири има думата парламентарен е, докладчик за отношенията ЕС-Турция. Ще бъда кратка. Разбира се, веднага след опита, според мен, аз видях шанс за Турция, възможност за плурализъм. Хората реагираха остро в защита на държавата. Имаше и широка международна подкрепа. Но сега, два месеца по-късно, сме свидетели на централизация на властта. 34 хора, Хиляди души арестувани, 100 хиляди души уволнени от работа. Съвета на Европа ще следите ли нещата? Аз съм съгласна с някои от изказалите се, че е много важно а, турското правителство да публикува доклада. Още повече, че те твърдят, че няма мъчения в затворите. Най-добрият начин да се отърват от подобни обвинения точно този въпрос. Ема Сенклер, благодаря, че споменахте югоисточната е, част на страната, защото сега научаваме за убийства на високопоставени представители на АКП от страната страна на ПКК. Тоест ескалация на поведението и накрая към представителите на ЕПО. Имате ли диалог с турското правителство, с парламенталисти? или тази европейска платформа е единственото място на среща на турското правителство и гражданското общество. Благодаря, господин Пирин. Госпожа Родригаш има думата. Благодаря, господин председател, Ще направя изказването си на португалски. Аз бях на, на мисия в Турция два месеца преди опита за преврат и мисля, че точно тук е мястото да обсъждаме въпроса и да поставим въпросите си. Ние да поставим въпросите си ясно и прозрачно. Благодаря на участниците, особено на професор Коркут. Имах възможност да разговарям с него в Истанбул по време на посещението си. Държа да бъда разбрана пределно ясно. Ето какво научих аз за опита за преврат. При нашето посещение в Турция възникнаха редица проблеми с които трябваше да се справим. Например, да е, от Турция да отговори на европейските изисквания. Има сериозно разминаване между турската конституция и това, което става в Турция. И забраната на интернет, заличаването от 100 хиляди интернет сайта и това е още през май, преследване на представители на академичните среди проблеми в съдебната система, проблеми за групи, застъпващи на свобода на мненията, проблеми с бежанците и така нататък. Но разполагаме и с два механизма и могат да бъдат създадени нови. Нека да погледнем и по въпроса за това как се решава проблема с чужденците. Но сега за извънредното положение. То е свързано е, е, с, с е, то, то про етимологията е латинска, означи, е свързано с израз, който означава гарантиране на върховенството на закона в държавата. Но не сме сигурни, че става точно това. Правителството не действа а, съответно, защото на 15 юли хиляди хора излязоха на улиците с мисълта да защитят своята Турция. И аз не мисля, че Европейския съюз се забави с заклемяването на пуча, както чухме тук. Още на следващия ден Европейския съюз излезе със своя позиция и заяви, че ние сме против подобни а, опити. 200 хуля, 200 души загинаха. Припомняме, че нямате много време, казва председателя. И така, искам да чуя каква според вас беше причината за този опит за преврат. Благодаря. Първо благодаря на всички участници в е, изслушването. За мен бе много ценно да чуя тяхните мнения. Е, госпожа Габорио каза, че плачем, плачех, плакахме в нощта на преврата и плачем сега за несправедливо пострадалите. Моя въпрос е какво от тук насетне ние заявихме своята позиция, заклемихме насилието, обърнахме се към турските власти. Аз съм съгласна, че може би не бяхме достатъчно добри в участието участието си в договор, а, разговорите за бъдещето. Защото в крайна сметка ние искаме да подкрепим турския народ, не турското правителство. Да ги накараме да пристъпят към дългосрочни демократични реформи. Е, съответна съдебна реформа, конституционна реформа, много е необходимо да се направи. Въпросът ми е какво още можем да направим. Ролята на съвета на Европа е достатъчно ясно. Разчитаме да чуем вашия глас ясно да, да чуем и за положението в затворите, защото, както чухме госпожа Семклер, Синклер, нещата са наистина сериозни. Тук трябва да се търси промяна. Но какво можем да направим ние? да помогнем на турците, защото либералите ни казват, а, Тур... Европа ни обръща гръб, защото този опит за преврата насочен срещу цялото общество, как да покажем, както казахте вие, господин Куркут, как да направим разлика между тази широка идея за тероризъм и истински отговорните и поддръжниците на отговорните за преврата и невинните как да бъдем конструктивни и да помогнем за бъдещи ни отношения в Турция. Благодаря, госпожа Гомеш. Ще бъда кратка. Е, напълно се подписвам под казаното от участниците. Достъпът до затворите е абсолютно задължителен. Ако Турция е запазила поне малко собствен самоуважение в говор за правителството, трябва да пусни наши мисии, репортери, репортери в затворите, за да видят какво е положението с измъчванията и нарушаването на човешките права след преврата. Госпожа Анулакис, господин Анулакис. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Διαβάζετε τι συμβαίνει στην Τουρκία. Κατανοεί ότι Съдейки по това, което четем за Турция, разбираме, че правовата държава и нейните принципи са нарушени. Нарушени са и човешките права. Смешно е да смятаме, че всичко това е започнало на 15 юни. Е, чухме от зам, господин зам министъра как стоят нещата, но той каза, че никой не иска диктатура, всички искат е, демокрация и изведнъж след 15 юли, изведнъж е, започва и видите ли защита на човешките права. Това просто не е вярно. Още преди 15 юли беше в сила този закон за защита и правна защита на, а, и нарушаване на правата на кюрдските депутати в а, турския парламент и други права бяха нарушавани. Въпросът е какво можем да направим? Какво смятате, че може да направи Европейския парламент, за да защити правата на турските граждани и да зачитаме човешките права? Да се постигне правова държава, е, в името на хората. Господин Астравичус, благодаря. Е, да, разбирам, че хората се затрудняват с им името, както и с езика ни. Разбирам, че нещата не тръгват от 15 юли, напълно съм съгласен. Ако следите изказванията на политическите групи и европейските е, депутати, ще чуете и видите, че от 3 години се изразява нарастваща загриженост за положението в Турция. Не смятам, че Ердоган води Турция към Европа. Имам много сериозни съмнения относно неговата стратегия, но, както вече казах, ние заклемяваме опита за преврат. Няма подкрепа, няма обяснение за силите, които стоят зад него. Но, все пак, имаме чудесен доклад от съвета на Европа и тук колег наистина са свършили чудесна работа в рамките на тези 10 страници. Въпросът ми към всички вас е, Доколко този документ е обект на дебат в Турция и с експерти, като тръгнем от първата страница, всичките предложения, всичките препоръки, е, ако те се приложат, нещата ще се променят. Доколко това е документ с практическа стойност в Турция? Е, председателят, имаме превод за още 7 минути. След това продължаваме на английски. Така че, господин Мавридис, е, моля бъдете кратък. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, само за минута. Ще почна с това, че е, сериозното нарушаване на човешките права е, е, е, е присъщо на Турция. Сега говорим за Турция и върховенството на закона. Няма да говоря за журналистите, учителите, университетските преподаватели. Ще говоря само за съдебната система в Турция. Ако е, хиляди са задържани или заклеймени. Тези хора са от съдебната система. Мисля, че решението е много просто от европейска гледна точка и ние трябва да можем да дръзнем да зададем този въпрос. Може ли да има върховенство на закона и демократично общество в държава, където няма независима съдебна власт? Много е просто. И аз мисля, че всички знаем отговора. Госпожа Вергия е следващата за изказване. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем конспективна. Ще се върна е, към казаното от колегите. А, а, аз е, също чух от е, министъра, че няма осъдени за опита за... че Европейския съюз не е заклемил опита за почина против. Сторихме го и всички дадохме ясна позиция по по, по ситуацията, включително защото и знаем много случаи, където има напредък през последните години, но както чухме, вече от няколко години нещата се влушават. И е, като човек запознат с нещата, смятам, че опитата за е, пуча беше използван като повод за понтатъчни действия и нещата се развиват драматично. Благодаря специално на госпожа Сенклер и на всички останали за казаното в юго Турция, защото това трябва да се постави в съотношение към всичко. И въпроса е е, как стоят нещата с една такава е, терористична организация. Основният въпрос е за съдебната система. И накрая говорихме много малко днес за правото на мнение, свободата на мнение тази сутрин. Много е важно и мисля, че съвета на Европа а, говори за спрени източници на информация на базата на спиране на телекома. Мисля, че съвета на Европа трябва да се замесят. Господин Репетириус и госпожа Лопес и след това за две минути минути е, ще има по две минути за всеки от е, докладчиците. Ще бъда кратък. Всички сме наясно, че системното прил че няма правни гаранции в Турция, няма защита на е, личните свободи в смисъла на действаща съдебна система и нарушенията са системни. И това за нас се свързва с категорично заклеймяване на опита за преврат. Сега има въпроси обаче свързани с одържавяването и национализацията на различни предприятия. Това не е посегателство върху личната свобода, но все пак трябва да се заслужава внимание. И освен това мъченията в турските затвори остава без отговор. И след и още нещо накрая – това, което виждаме, не е реакция на опит за пре... преврат, а промяна същността на турската държава. Отклонение от основните права и от основните а, функции на държавата. Господин Фитиус, благодаря, господин председателю. Как е възможно да има каквато и да било безпристрастност в Турция, когато има преследвани съди и прокурори. Е, над главата на останалите виси дамоклевия меч. Кой и пред кого да докаже своята невинност. Е, смее ли някой да отвори уста в тяхна защита, всички ще бъдат обвинени в а, терористична дейност. Т- така че нещата са наистина много сериозни, когато говорим за а, нарушението на човешките права. Ние знаем каква е Турция. Знаем, че няма начин за решаване на въпроса. Сега госпожа Родригеш и след това госпожа Салин. Имате по две, по две минути. А, господин Шахин за две минути. Това са последни, последни. Първо искам да благодаря на всички, които направиха изказвания Имате две минути, господин министър. Моля, използвайте ги за отговор на въпроси. След това ще продължим на английски, ако се наложи. Аз оставам с впечатлението, поне аз така го усетих. Deriz, deriz. Е, şimdi buradan bakınca е, arkadaşlarımızın eleştirilerini de dinleyince açıkçası... Е, като слушам критиката от, критиките отправени към Турция, оставам с впечатлението, че сме сбъркали нещо в Турция, като предотвратихме опита за преврат сякаш ние нарушаваме човешките права и вършим всякакви безобразия, което не е вярно. Имаше опит за преврат, който целеше премахване на правовата държава. Имаше ранени, имаше бомбардировки и това се отмях, отмахва с лека ръка а защитните мерки, които ние прилагаме след това, са обект на безмилостна критика. Това е неадекватно. Говори се за не, независима съдебна власт. В Турция имаше редица процеси за корупция, като Балиош, например е, е, е, имаше и факти, които сочеха, че е правен опит за отстраняване на лица е, от армията, които е, са понесли тежки присъди. Направен бе опит и усилия за защита на правата и е, индивидуалните свободи е, чрез поправяне е, на системата. И така всичко това бе в резултат на демократични, конституционно признати процеси през цялата парламентарна система с съгласието на е, турските депутати. Така се решават нещата. Този процес е, протичаше в тези рамки и всичко е законно. Е, темсилчиси ханымефенди Емма Ханım е, дакика. Ставителката на правозащитната организация, само едно изречение искам да кажа, Може би можехте да споменете и двамата политици от АКП, които бяха убити. И а, колите бомби пред обществени сгради и така нататък. Председателят продължаваме на английски и френски за последните изказвания. Като първо дамите. Госпожа Габорио. One minute, please. По една минута. French in English or English? No. Sorry for the ladies. Ah, monsieur, monsieur Saïn, moi je suis prête à venir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 il nous faut évidemment d'imiter à chaque euh, occasion le gouvernement à respecter la Constitution. Korkut. after, after the coup attempt, uh, it is clear that Turkey in a transition period. Uh, therefore, uh, there are some difficulties uh,